Αρχίζει η συνεδρίαση. Καλημέρα σας. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά... Добро утро на всички. Първата точка в дневния ни ред тази сутрин е нарушение на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, съгласно член 144 от правилника за дейността. Първата точка е нарушение на правата на човека, включително на религиозните свободи в Буркина Фасо. Искам да напомня на депутатите, е, че можете да заявите желание да се изкажете по процедурата на спонтанни изказвания по обичайния начин, както и използ... може да използвате и новата електронна регистрация. Най-напред давам думата на госпожа Канко за една минута. Благодаря ви много. Сърцето ми страда. Моята родина, Буркина Фасо, е засегната от насилие, от а, насилие. Това засяга не само Буркина Фасо, но целият регион на Сахел. Засягат се джами, църкви. Единствената цел е да се разрушават общностите. Те засягат места, където хората се събират, за да се молят, за да се смеят заедно. Случващото се там може да има последици и за останалата част на света, включително и за Европа, не само чрез иммиграция, но като се има предвид, че става дума за хора. Европейският съюз трябва да продължи да подкрепя Сахел, за да гарантира сигурността в региона, както и да гарантира устойчив растеж. Ние трябва да се борим срещу терора, трябва да защитим Буркина Фасо и Сахел, не можем да ги изоставяме, защото в противен случай може да се стигне до отрицателни последици за Европа. Господин, госпожа Чонс, за една минута. Никой не бива да страда заради религията си или за други, заради други аспекти от своята идентичност, сексуалност, вероисповедание и други. Никога и никой. Насилието в Буркина Фасо се увеличава. 750 хиляди хора бяха убити тази година, а други са в ужасяващо състояние. Буркина Фасо има дълга история на религиозна толерантност. Това трябва да бъде подкрепено и искам да окажа уважение на всички онези смели хора в обществото, които работят за да дадат отпор на религиозния конфликт защото човешката сигурност не може да бъде осигурена чрез оръжие. Виждаме в Буркина Фасо, че правителството на че стратегията на правителството подклажда радикализацията. Трябва да се възцари сигурност, а не страх в страната трябва да има достъп до основните услуги, а в момента има малко надежда и вакуум. В същото време и климатичните промени допринасят за ужасяващите страдания в Буркина Фасо. Това подкопава основите на обществото. Нарушаването на човешките права води е, е води своето начало в екстремизма. За да се преодолее това, трябва да има диалог. Благодаря, госпожа Арена. Благодаря ви, господин председател. Буркина Фасо е светска държава. Тя беше първата държава от Западна Европа, която създаде общност от а, съвместна общност на вероисповеданията, създадена през 70-те години от а, християнската и мусулманска област. Така че в страната има много дълга традиция на религиозен диалог. За съжаление обаче през 2015 година, от 2015 година насам, Букина Фаза, подобно всички останали страни от региона на Сахел, е жертва на насилие, което се извършва както от джихадистите, така и от други а, в, милитаризирани групи. По този начин се подробват устоите гражданите на тази страна, основаваща се на диалога и на отвореността. Това насилие има за цел да създаде зони, където няма закон в региона на Сахел. И тези зони, причините за появата на тези зони трябва да бъдат разрешени, като например слабостта на държавния апарат, и корупцията, които посушават този регион. Трябва да се гарантира сигурността в региона и ето защо искаме Г7 Сахел да бъде засилена в интерес на населението. И също така настояваме за незабавно мобилизиране на финансови средства за, в помощ, на, за хуманитарна помощ в страната, тъй като 1,5 милиона души се нуждаят спешно от хуманитарна помощ, тъй като страдат от глад в момента. И винаги, във всеки един момент, борбата за глада и осигуряването хуманитарна помощ трябва да е основният ни приоритет. Благодаря ви. Думата има госпожа Виленуева Грис. Благодаря. Региона на Сехел е в сериозна хуманитарна криза. Има теоретични атентати, климатичните промени също водят до екстремни метеорологични условия. Има много загинали Европейския съюз работи по гарантиране на сигурността, но тя не се подобрява. И вторият компонент е ограничаване на африканският път за миграция, който минава през Сахел. Сигурността не зависи от войниците, зависи от правосъдието, на което държим. Затова искам да се променят търговските и економически отношения, които са базирани на постколониален модел. Ние искаме по-добри модели, които да не дават възможност за достоен живот на селските стопани, там където са. Също да се укрепи гражданското общество, срещу економическите интереси, много от които са от Европа и които допринасят за ситуацията там. Благодаря ви, господин Отиен, за една минута. Уважаеми колеги, ситуацията в Сахел е ужасяваща в момента, потискаща. Буркино Фасо за тази страна говорим в момента, но трябва да видим целия регион, съседите на Буркина Фасо, Нигер, Мали, Мавритания, до момента религиите, вероисповеданията съществуваха, живееха мирно едни с други. В момента това не е така. Християните биват преследвани от джихадисти, умерени мюсюлмани също. И това показва, че съществува една култура и ситуация, в които хората имат огромни проблеми, не си вярват и междурелигиозният диалог е заплашен. Уважаеми дами и господа, трябва да подкрепим този регион по-добре, повече, да дадем перспективи на хората, да не се радикализират но трябва да има и военна подкрепа. Колегите казват, сигурността не може да се осигури само от войници, но аз бих казал и от войници. Трябва да се ангажираме като европейци повече. Благодаря. А сега господин Хелвени има думата. Приветствам факта, че успяхме да се съгласим да обсъдим ситуацията в този регион, което засяга много християни. Резолюцията, която съм подписал също, има за цел да разгледаме проблемите в Буркина Фасо и да видим каква покрепа може да се окаже. Буркина Фасо е обект на терористични нападения атаки от страна на джихадисти. Християнството има дълбоки традиции в този регион, но до сега те живееха в мир, имаше разбирателство между религиите. От моята страна имаме една инициатива Унгария помага, която допринася за оказване на помощ на лица от тази страна. Ситуацията засяга цялата страна. Има, има множество вътрешно разселени лица. Има организации, които работят вътре в страната, други оказват подкрепа, но подобни решения не са достатъчни. Благодаря ви. Сега от името на политическите групи най-напред давам думата на представителя на НП, господин Вандален. Уважаеми господин председател, исламският екстремизъм завсяга все повече държави по света – тези хора искат да наложат абсурдния да си виждане за света на все повече хора. Християнството и исляма съжителстваха мирно в продължение на десетилетия в Буркино Фансо преди да се стигне до смъртоносните атентати, из... от джихадистите от Ал-Нусра. Наведенията са насочени не само срещу християнската общност, но и срещу умерените ислами. Като основните цели на техните нападения са християнските църкви и училищата. В резултат от тези атентати християнското население бяга от региона, което заедно с сушата влушава допълнително хуманитарното положение в страната. Европейския съюз трябва да засили усилията си не само за Буркина Фасо, но за целият регион. Всички атаки на ислямистите трябва да бъдат най-строго осъдени и спрени там, където това е възможно. Благодаря. От името на Сирийски демократи думата има госпожа Гил. Благодаря. Ситуацията в Буркино Фасо се влошава непрекъснато тази година. Важно е да разгледаме ситуацията по-холистично и да не се съсредоточаваме само върху една страна и една група. Трябва да видим региона Сахел. Сахел става нов дом за а, Идил. Това е един от най-бедните най региони в света, най-лошо управлявания регион. За това ни трябва стратегия за Западна Африка. Трябва да подкрепим тези страни, които нямат ресурси и където започват различни по вид бунтове. бунтове. Това налива масло в огъня на конфликта. Въпросът ми е какво прави Европейския съюз, за да се застъпим за пълно разследване на престъпленията. Ние продължаваме да говорим за предизвикателствата в областта на човешките права. Това трябва да правим и за напред и трябва да обхванем целия регион. От името на Реню, госпожа Родригес Рамос. Благодаря, господин председател. Господин върховен представител, Буркина Фасо е между десете най-бедни държави в света. От 2015 година преживява безпредседентно насилие. През първата половина на тази година имаше повече от 300 терористични нападения. Терористичните джихадистски групи превърнаха тази зона в зона за набиране на млади хора и фокусира атаките си върху училища, джами и църкви. Това положение доведе от повече половин милион вътрешно разселени лица, което също осложнява и ситуацията в съседно Мали. Повече от всеки 4 от 5 души живеят под прага на бедността. Затова този регион се нуждае от стратегия за борба срещу тероризма, стратегия за мир и сигурност, но Буркина Фасо днес се нуждае и от спешна продоволствена помощ и помощ за развитие. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега от групата на зелените давам думато на господин Сатури. Резолюцията, която обсъждаме, описва тежкото положение в Буркино Фасо в момента. Държа обаче да ви припомня, че диалогът продължава да е основен стълб на обществото в Буркина Фасо между общностните етнически групи и между религиозните групи все още има сплотенност. Всъщност сме изправени пред политически и регионален конфликт. И тези кризи се добавят към последиците от климатичните изменения. Буркина Фасо се бори, за да може крайната бедност да не се превърне в плодотворна земя за джихадизма и Европа носи огромна отговорност. Нашето действие или бездействие не може да бъде обяснено на населението поредният да среща в формата г 5 беше провал и е крайно време Франция и цяла Европа да преразгледат своята стратегия за Сахел. Крайно време е да направим един откровен а, обзор и да си признаем а, повала си и трябва да се опитаме да възстановим стабилността с помощта на местното население. Сас ευχαριστώ για την ομάδα ταυτότητας και δημοκρατίας. λόγο... Благодаря ви от името на Идишна демокрация. Думата им господин Панца за една минута. Благодаря. От много време Буркина Фасо е място, където се преследват християни – 12 групи джихадисти, свързани с Ал-Кайда, върлуват там. 16 000, 160 хиляди са убитите до сега. Три, трима пастора са убити и хиляди християни загубиха живота си. Една черква бе атакувана по време на литургия където деца, жени и мъже бяха убити, а, а пасторът бе убит на ултара. Това е място, където малцинствата биват измъчвани. Трябва да знаем, че християните губят живота си заради своята вяра, ситуацията е много чуплива. Това са християни, които защитават християнството с живота си. Честита коледа! Господин Райсен. Благодаря, господин председател. Радикалното ислямистско насилие промени Буркина Фасо. Тя се е превърна от страна, където царстваше мирното съжителство между религиите до момента, който има нетолерантност. Има стотици загинали поради нападения, има също прогонване на християни от техните села. Аз съм силно обезпокоен, тъй като насилието не се ограничава само в пределите на Буркина Фасо, а засяга целият регион на Сахел. За това е необходимо спешно да се намеси международната общност. Призоваваме Европейския съюз да разгледа положението на християните в страната, и да има предвид това при провеждането на общата ни политика за сигурност, както и при прилагането на стратегията за Африка. Ние трябва да не допуснем насилие срещу християните в Буркина Фасо и целия регион. Госпожа Бенжаме за една минута има думата. Благодаря, господин председател. За съжаление, това, което заклемяваме е, сега, нападенията срещу християнски църкви в е, Буркина Фасо не е изолиран случай. През последните години сме свидетели на истинско религиозно преследване, на което са подложени християни. Е, и това се наблюдава не само в Буркина Фасо, но и в Афганистан, Шри-Ланка и другите. Ислямските терористи се борят срещу християните, убиват се а, кладнокръвно хора, само защото принадлежат към определена вяра. Резу... Съгласно Open Doors, през 2018 година са убити множество християни, други са задържани, атакувани са и църкви. Нека да не се заблуждаваме, когато говорим за многокултурно многообра... културно многообразие. Това са нападения срещу нашите ценности, срещу начина ни на живота, срещу нашата свобода и не можем да останем безучастни. Благодаря. Госпожа Джонс има думата. Благодаря. Колеги говориха за ситуацията в Буркина Фасо и казаха, че Буркина Фасо е известна със своята религиозна и културна толерантност. И аз поздравявам тези колеги за това, но тези атаки са ужасяващи. Ние трябва да ги виждаме в един по-широк контекст. Най-напред искам да изразя съболезнованията си към всички онези, които загубиха живота си и техните семейства и приятели, хората, които страдат от тези атаки, независимо къде по света се случват атаки, хората страдат и това е ужасно. Насилието е вирус, което, което разяжда нашата демокрация, нашите страни, нашите сърца – и това е нещо, което във всички случаи трябва да се опитаме да спрем. Какво имам предвид? Нито една страна не е имунна срещу атаки. Трябва да мислим за стратегията за Африка и как да се справим с ситуацията. Според мен трябва да покажем солидарност, сътрудничество и приятелство и естествено средства е, да, които да поощрят положителните стъпки. Има, ние сме един свят, една човешка раса, не бива да се разделяме. Благодаря, госпожа Лоазо. Безкрайната поредица от терористични атаки в Бухина Фасо продължава вече от години. Те са насочени както срещу войните, така и срещу цивилните. Случват се по пазарите, църквите и училищата. Истината е, че положението само се влушава и е крайно време Европейския съюз да направи по-целенасочена своята подкрепа, за да помогне на страната да създаде истински сили за сигурност. Трябва също така да продължим да инвестираме дългосрочен план в школите за полицейските служби и за на армията. Трябва също така да преодолеем скромността си и да присъстваме по-активно на място. Но трябва преди всичко да чуем Буркин, населението на Буркина Фасо, да ни кажат те каква подкрепа очакват от нас. Военна подкрепа, но също така и е подкрепа за правоохранителните органи, съдебната система и митническите сили. Времето напредва. Имаме нужда от истинска стратегия за Сахел, която да изградим заедно с сахелците. Имаме повече възможности, отколкото който било друг да действаме в региона, но трябва да сме по-добре координирани, за да се справим с това голямо предизвикателство, което представлява сигурността в Сахел. Сахел. Това предизвикателство е на първо място африканско, но то е също и наше предизвикателство. Благодаря ви, думата има госпожа Билт за една минута. Благодаря ви, господин председател. Един милион и половина са вътрешно разселените, над 2 милиона училища бяха затворени или се превръщат в цел на, атаки, защото там се учи френски язик. Засилва се насилието срещу християните, за което е виновен западният свят. И поредното доказателство беше на нападението срещу църква по време на литургията, по на което загубиха живота си 14 души. Буркина Фасо ЕСО беше основният стожер на защитата срещу тероризма в Сахел. И с отслабването на положението в тази страна приключва завладяването на региона от чихадистите, който започна от Мали. Но е трудно да се правим на изненадани, като си имам предвид, че само 4500 войници, по-голяма част от които французи са на място, а мисията на ООН е на практика безпомощна страна. С чу госпожа Левазов всички сме съгласни, но фактът е, че дискусиите при затворени врати в Европейския съюз до никъде няма да доведат, докато Европейския съюз не си даде сметка колко са големи предизвикателствата в този регион, който е важен както за християнската общност, така и за Европа. Вземете първи този факт в навечерието на коледните празници. Благодаря ви. За една минута думата има господин Пореба. Благодаря. Дами и господа, ние трябва да заклемим нападенията в Буркина Фасо и да изразим солидарност с хората на място. Подходящ е момента да помислим какво можем да направим като Европейски съюз, за да възвърнем стабилността в страната и да стабилизираме ситуацията в региона. Нападенията от последните седмици, особено срещу християни, които са извършени от радикални ислямисти, свързани с ИДИЛ, доведоха до загуба на много човешки живот. Неодавна имаше нападение срещу църква, където десетки хора бяха убити, бяха убити и деца. Ние трябва да предприемем конкретни действия, за да се възвърне стабилността в страната. Върховният ни представител трябва да свърши много работа. Имаме стратег... нужда от стратегия, от хуманитарна помощ, имаме нужда от конкретни мерки. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Хетман за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, на 1 декември имаше военна атака срещу една черква в Буркина Фасо. Много загубиха живота си. През 2019 година 14 християни бяха убити от джихадисти. Агресията се увеличава. Това накара много хора да напуснат е, жилищата си, домовете си, много загубиха живота си, затварят се черкви. Ние се обръщаме към правителството на Буркина Фасо да защити религиозните малцинства и да се противопостави на радикализацията в страната. В същото време трябва да знаем какви са проблемите в Буркина Фасо. Бедността, тя е една от най-бедните страни в света. Правителството не може да се справи само. Затова Европейския съюз трябва да сътрудничи с правителството и с групата Сахел – и да се постарае да опосредства мира и сигурността. Аз съм за хуманитарна помощ за Буркина Фасо. Благодаря, господин Кус. Благодаря, господин председател. И ние ще подкрепим резолюцията. Въпреки това, трябва да сме наясно, че политическите мерки не са единствения проблем при нарушаването на човешките права и при преследването на християните. Над 200 милиона са преследваните християни. 33 християни в Конго бяха убити този уикенд. Какво ни казва всичко това? Е, християните, които искат да следват Христос, имат само един отговор. Обичайте враговете си. Самият Исус каза, ако ме преследват мен, те ще преследват и вас. Обаче, може ли любовта да бъде отговор на насилието? Да, защото Господ толкова е обичал света, че е жертвал за него сина си. Това е и истинското послание на коледа. Затова трябва да мислим. Желая на всички вас благословена коледа. Благодаря. Това бяха ораторите, които се бяха записали. Преминаваме към спонтанните изказвания. Ще дам думата на всички. Господин Поспишел има думата pane předsedající já jsem se zájmem poslouchal celou rozpravu souhlasím s autory. Благодаря ви много. Аз запознах е, с, резолюцията, както и с вносителите. Бих искала да е, попитам как ще се формира новата политика на новата Европейска комисия по отношение на тези държави. Наблюдаваме насилие в е, тези страни. Все повече тя има религиозни а, аспекти. За това считам, че трябва да се направи нещо, за да се окаже подкрепа на правителството, което за съдържаление не може да се бори само срещу исламистските а, атентати. Ние наблюдаваме подобни тенденции а, в този регион множество нападения срещу гражданите, ситуация, която е извън контрол. Затова Европейския контрол, Европейския съюз трябва да помогне на правителството да се справи с ситуацията. Благодаря. Госпожа Грапини има думата. Благодаря, господин председател. Колегите вече казаха, че предстоят ни празници, но Ситуацията в Буркино Фасо е ситуация на насилие и убийства. Аз ще подкрепя тази резолюция. Мисля, че фактът, че трябва да подкрепим Буркина Фасо е ясен, но трябва да имаме и по-добра стратегия за Африка. Трябват ни конкретни мерки за сигурност е, животът на хората е безценен. От една страна имаме бедност, хората умират от бедност, но те умират и от насилието. Тероризмът, атентатите, това са неща, които трябва да се решат и в, рамката, в рамките на ООН. ООН също има стратегия за Африка. Трябва ние също да предприемем наши мерки, и да и да действаме. Благодаря, господин Волас. Uh, Благодаря, господин председател. Буркина Фасо и Сахел са региони с огромни предизвикателства в момента. И ако се питате какво може да направи Европейската общност, на първо място трябва да променим подхода си към целият този регион. Не се, се опитваме да се справим с предизвикателствата, които реално предизвикват кризата, като из, измененията в климата, експлуатацията от страна на нашите големи агроконцерни и корупцията на местната администрация. Ние не сме невинни в цялата история. Нашите ръце са опръскани с кръв. Ние крадем природните богатства и минералите на тези хора. Те са бедни и ние допринасяме за това да останат бедни. И всичките ни опити за военна намеса само се повалят, положението само се влушава, откакто изплатихме войни. така че трябва да престанем да ограбваме тези хора и да им помогнем да създадат нормални държави. Благодаря ви. Благодаря ви. Думата има господин Полчак за една минута. пане Благодаря ви. Аз също искам да помоля върховния представител да предприеме действия предвид на ситуацията която преживява Буркина Фасо, джихадистският терор. Това е държава, която не функционира добре. Присъединявам се към казаното от колегите, които се изказаха преди мен. Има нападения срещу християни. Не се щадят дори децата. Нападат се дори и умерените мусулмани. Трябва да поемем и нашата отговорност. Трябва също да подчертаем, че това е държава, която преживява вече от години суша, което допринася за вътрешно разселване на лицата и влушава ситуацията. Читам, че Европейският съюз, господин върховен представител, трябва да създаде адекватна стратегия, която да обхваща целия Сахел. Това изисква нашата подкрепа, защото иначе ще оставим нещата в ръцете на джихадистите. Благодаря ви. С това приключихме спонтанните изказвания. Бих искал да дам думата сега на върховния представител господин Йозеф Борел. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, всички вие сте прави през последните месеци всички сме свидетели на влушаване на, на положението в Бокина Фасо. Запознах сте с, а, с голяма част от а, данните, които ви цитирахте. 750 са жертвите а тази година 500 са жертвите само от лятото насам. Зачестяват многобройните нападения срещу военните сили, църквите, училищата. Това доведе до 600, почти 700 хиляди вътрешно разселени. Освен това се засилва подводствената криза. Тези хора се нуждаят от базови услуги. Повече от милиони и половина души имат нужда от спешна хранителна помощ. Тази година в страната над 2000 училища бяха затворени или над 300 000 деца вече не могат да ходят на училище по, освен това липсват над 10 000 училища. Голяма част от тях бяха, е, известна част от тях бяха убити по време на нападенията през лятото. Наближават поредните президентски избори в страната и като си има предвид, че властите започват да са обекта на все по-остри атаки за начин, по който управляват страната. Покина Фасо е важен партньор за нас и въпреки новопоявилите се проблеми с оценката на равнището на кризата, смятам, че трябва да присъстваме по-активно и да се ангажираме по-активно в този регион. Християните представляват 55% от населението. Често страната се описва като пример за мирно съжителство на вероисповеданията, но е вярно, че терористите се опитват да подронят мирното съжителство на вероисповеданията с цел насърчаване на междурелигиозните конфликти и допълнителното вършно разселване на населението. Терористите нападат общностите, които смятат за врагове, но също така нападат и ислямските общности, които по критериите на джихадистите са прекалено прекалено умерени, както показа нападението срещу една джемия тази година. И тези събития в страната не могат да ни, да ни, позво, ни, ни позволяват да се оттеглим, напротив, трябва да засилим ангажираността си. Трябва също така да се припомни, че Буркина Фасо и цялата международна общност поделят задължението да опасят човешките животи и да защитят достоинството на населението си, да защитават свободата на вероисповеданията. Ето защо отблизо следим положението и сме поели ангажимент да засилим борбата срещу тероризма. Защо обаче ни трябват а, средства? С 10 милиона подкрепихме силите на Г5 от Сахел и подкрепяме местните общности с почти същият размер на финансови средства. Това са, също така подкрепяме и НПО и други организации в областта на демокрацията и правата държава в, с, а, подкрепа в размер на 7 милиона евро. Това са конкретни примери за нашата дейност. Стремим се да запазим социалната сплотеност и съместно милостителство е на религиозните общности. Те са от ключово значение за оцеляването на страната. И мога да ви уверя, че Европейския съюз ще продължава да подкрепя Буркина Фасо, за да се справи страната с тези огромни предизвикателства. Положението в Буркина и е, в Сахел като е, цяло представлява заплаха за сигурността и мира и перспективите за мир и за нас тук в Европа. Благодаря ви за този дебат и ви благодаря, че обърнахте внимание оправдание на тъжното положение в страната. Много ви благодаря. С това дебатът приключи. Получих 5, 7 проекторезолюции. Гласуването ще се състои днес. И продължаваме с следващата точка от дневния ред. Афганистан, по-специално твърденията за сексуално насилие над момчета в провинция Луга. Припомня ви, че може да поискате да се изкажете в, в рамките на процедурата спонтанни изказвания или да пускате синя карта по два начина. Или с, по традиционният начин, или с новото електронно приложение. А сега думата има господин Чернецки за една минута. Е, пане Przewodniczący, пане комисажу. Господин върховен представител, радвам се, че като оставим на страна политическото разединение, когато говорим по тази толкова болезнена тема, каквато е посегателството срещу млади хора. Тук всички сме съгласни, че това е ужасяващо. Европейския парламент многократно е заклемявал подобни действия, предвид на зачастилите случаи на а, сексуални посогателства в а, региона Лугард, а, ние също трябва да се произнесем, защото ние оказваме значителна помощ на Афганистан и трябва да поискаме да се сложи край на подобни практики, да се ограничат възможностите за сексуални посегателства срещу младите хора. Това е стигма за целия живот. Ние трябва да проявим солидарност. Радвам се, че имаме обща позиция, независимо от политическите ни окраски. Радвам се, че Върховният представител Борел също ще може да изрази позиция по тази тема, тъй като той има най-богат опит в тази комисия. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Макхарт. Президент. Благодаря, господин председател. Когато говорим за Афганистан в европейския проблем, говорим главно за сенчестите му страни. И ясно е, че има такива, но може би е хубаво от време на време да говорим и за положителните страни, за чудесната храна, за прекрасните залези в Кабул, за щастливите семейства. Е, това не е темата днес, но нека знаем, че тази страна има две страни. През 2016 и 2017 година бях като фотожурналист в е, Афганистан. Запознах се с великолепни хора, хора, които се застъпват за демокрация и човешки права. И това са хора като Моса Махмуди и, е, и господин Хамиди, които непрекъснато защитават човешките права и е много тъжно, че тези защитници на човешките права се защитават по-зле, отколкото престъпниците. Престъпниците, които тормозят деца. Тези двама господа Махмуди и Хамиди бяха арестувани на път за среща с европейския посланник. Затова искам да апелирам за разследване на всички престъпления, включително и на човешките права. Тези престъпления не трябва да останат ненаказани. Е, защитниците на човешките права трябва да бъдат защитени и трябва да кажем, тези, които имат нужда от помощ, трябва да я получат поне от нас. Има различни пунктове в резолюцията. Радвам се, че тя получи подкрепа от целия парламент. Това е силен сигнал. Благодаря на колегите. Благодаря, госпожа Пири. Благодаря ви, господин председател. Това е бруталната снимка, която шокира всички ни. Местни търговци на роби показват, купуват а, момчета роби, обличат ги като момичета, карат ги танцуват, след което злоупотребява сексуално с тях. Тази практика се нарича бачи-бази и е напълно неприемлива. Най-вероятно хиляди момчета са станали жертва на систематичен тормоз от учители и а, високо поставени членове на местните общности. Също така бяха убити редица момчета пет от които от семействата им, защото се предполага, че те са посрами или е, общността си. Ето защо Афганистан трябва незабавно да е, прекрати практиката бачи бази и да проведе независимо разследване на всички злоупотребяващи с е, деца и да ги поде последна отговорност. Тази срамна практика трябва да бъде премахната веднъж за винаги. Благодаря ви, думата има госпожа Матиас. Obrigada, Sr. президент. Благодаря. Ние подкрепяме тази резолюция. Случаите на социално насилие срещу момчета са ужасяващи. В случая с Афганистан можеха да се избегнат, но това не се е случай. И подобни действия имат ужасяващ ефект върху целия регион. Между 2015 и 2018 година повече от 14 000 момчета са били обект на подобни посегателства. Тази снимка е достатъчно красночива. Трябва да се подкрепи тази резолюция, както я подкрепим ние изцяло. Но трябва да я погледнем в по-широка рамка. Чуждестранните войски също трябва да имаме предвид, са били посъветвани да не се намесват в случаи на такива посегателства срещу момчета, както беше казано от представители на САЩ. От Human Rights Watch казват, че има също и посегателства от страна на паравоенни групировки. Това трябва да се посочи ясно в резолюцията. Искаме да има независимо разследване, никой да не остане ненаказан. Освен а, това, а, да поискаме САЩ да не депортират а, младежи от Афганистан, защото когато бъдат върнати в страната си, те стават обекти на подобни посегателства. Благодаря ви. Господин Остревичуис има думата за една минута. Благодаря. Престъпленията срещу децата са най-ужасното престъпление. То разрушава детството на афганистанските деца. И още нещо. Те, то разрушава тяхното бъдеще. Тяхното бъдеще е бъдещето на Афганистан, е, което ние се опитваме да създадем. Президент Гани обеща да разследва ужасяващите събития в училищата в провинция Логар. Ние приветстваме тази реакция и очакваме конкретни резултати. Всички престъпници трябва да бъдат подведени под отговорност и училищата трябва да станат отново сигурни за децата. Една от нашите задачи е да, рекон... да възстановим в Афганистан е, страна, която да предложи сигурно бъдеще за своето поколение. Практиката баче бази трябва да бъде преустановена и правата на децата трябва да бъдат защитени. Благодаря. За две минути госпожа Сова. Уважаеми господин председател, преди няколко седмици отбелязахме 10 годишната от подписването на Конвенцията за правата на детето. И по време на този дебат стигнахме до извода, че все още трябва да положим много усилия за да защитим всички деца по света. Държа да изразя безпокойството си за твърденията за сексуални злоупотреби с децата в някои училища в провинция Лога в Афганистан. Закрилата на детето трябва да бъде в основен приоритет на всяко едно общество, особено в контекста на военно насилие. Също така осъждам и задържането на активисти за правата на човека, които се борят за да защитат тези деца. Много е, винаги трябва да се гарантира възможността на активистите за, човешките права да извършат своята дейност. И, и предвид събитията насърчавам Върховния комисар с правата на човека на Европейския съюз да започне независимо разследване за извършването на тези тези насилия. Също така, дипломатическата мисия на Европейския съюз в Кабул трябва да продължават отблизо да следят тези случаи и напълно да прилагат, да съблюдава се пълното прилагане на Конвенцията за защита на правата на детето в военни конфликти. Също така е много важно Европейския съюз да засили своят контрол и мониторинг на начина, по който се разходва финансовата подкрепа на Европейския съюз в Афганистан. По този начин може да гарантираме, че бюджетът, който сме отпуснали, ще насърчава среда за закрила на децата и активисти с правата на човека. Благодаря ви. Думата. Сега продължаваме с изказващите от името на политическите групи. От името на социалистите и демократите думата има госпожа Сантуш за една минута. Muito obrigada, Sr. Presidente. A situação aqui discutida do aviltante costume a base. ситуацията, която разглеждаме, се отнася до тази ужасна практика, бача бази, която се упражнява в провинция Лугар. Това изисква строги мерки. Има затваряне на очите дълго време, има сериозно нарушаване на правата на малолетни лица, нарушаване на основните им права. Това се извършва и от солдати, от, извинете, от войници. Има също произволно нападение срещу правозащитници. Те бяха задържани и ние настояваме те да бъдат бързо освободени. Те се борят за правата на децата и за примахване на злоупотребите. Трябва да се сложи край на съществуващата в момента безнаказаност. Онези, които са извършили престъпления, трябва да бъдат изправени пред съда. Настояваме, освен това, всички да имат предвид, че е необходимо да се мобилизира цялото афганско общество, религиозните лидери, гражданското общество, за да се защитят бъдещите поколения. Това трябва да се прави чрез образованието. Благодаря ви. От групата и идея госпожа Андерсън за една минута. Благодаря. Насилието на деца в Афганистан е ужасяващо. Сексуалното насилие на всяко дете е ужасяващо. За съжаление, тази форма на насилие не е нещо ново в мюсулманските страни, е израз на културата. Въпросът е, че Европейският парламент се опитва да, да, да получава други страни. Говорим високопарни слова и осъждаме. Да, това е много хубаво, чувстваме се добре но не, не променяме нищо на, на, в ситуацията на де, децата. Когато говорим за един проблем, трябва да говорим и за неговите причини, така че не, не действайте и не говорете така, сякаш наистина се интересувате от е, съдбата на тези деца. Това е лицемерие. Благодаря. Благодаря. От името на независимата левица, госпожа Дели. Благодаря ви, господин председател. Приветствам резолюцията защото тя отново дава възможност да се поднови дебата за ужасяващата практика бача бази, систематичната злоупотреба с децата и детско робство, практика, която отдавна е позната в е, някои региони на Афганистан. И най-тъжното в тази дискусия е, че това не е ново откритие. Всички знаем, че това се случва вече много отдавна. Всъщност знаем, че всеки опит да се отхвърли светлина върху тази практика и да се разреши, беше възпрепятствана. Дори американски войници, които са се опитали да сложат край на тази практика, са били санкционирани дисциплинарно, а има твърдения дори, че тормоз е имало и от страна на американски военнослужащи. Така че за мен това само доказва, че американската военна намеса в Афганистан не се твърдеше, че има за цел да се а, защитят човешките права, правата на децата и на жените и правото на образование. Но факта, че тази практика продължава се случва и те не направиха нищо, ги прави се участници. Разбира се, че трябва да се, раз, да се разследват случаите. Разбира се, че трябва да се окаже подкрепа и помощ на жертвите. Но смятам също така, че трябва да си извадим нужните изводи. Според мен е тъжно и иронично, че толкова уместно осъждаме физическото изнасилване и тормоза срещу момчетата при положение, че допуснахме пълното разплечкосване на страната. Цялата страна в момента е страна на роби. И едновременно с това ние изпращаме милиони евро на място. Изпращаме също така обратно в Афганистан и хиляди деца годишно. И затова трябва сами да се посрамим. Преди всичко всичко трябва да се опитаме да запазим правото на тези хора да живеят в достоинство в своята страна. Така че аз насърчавам всяка инициатива за възстановяване на мира в страната, но преди всичко трябва да започнем да защитяваме активистите за правата на човека, които действат на място, а не официалните органи на властта. Благодаря ви. И аз ви благодаря. От, е, им, думата има господин Касталдо, но не го виждам в залата. В такъв случай давам думата на господин Биедрон за една минута. Imagine a young boy, about 13 years old. Едно 14 годишно момче отива в училище, защото иска да получи добро образование. Представете си преподавателят му, когато, на когато момчето вярва, го изнасилва. Момчето е смело и разказва за случилото се, но когато отива в полицейски участък, отново е изнасилено. Семейството му е толкова засрамено, че го е изхвърля от дома им. Поне не го убиват. И това не е изолиран случай. Това е реалност за стотици доказани случаи в афганистанската провинция Лугар, където длъжностни лица, учители са замесени в сексуални показателства. Представете си, ако нищо не направим ние от наша страна, какво може да се случи. Благодаря ви. Госпожа Инчер за една минута. Благодаря. Това, за което говорим, е ужасяващо. Това е като бъчва без дъно. Трябва да Говорим за това, трябва да има резолюции, но трябва и да се обърнем до най-високото политическо ниво. Сексуалното насилие, убийствата на деца, на млади момчета е нещо болно. Обхватът на това престъпление в Логар е скандално. Аз съм напълно солидарна с, с, с жертвите. Трябва да се преустанови този феномен на баша бази. Престъпниците трябва да бъдат подведени под отговорност, осъдени, съдебната система трябва да функционира, с децата трябва да бъдат оставени да бъдат деца и да израснат в мир и свобода. Никой не би трябвало да насилва го. Благодаря. С това приключваме списъка на ораторите. Имаме трима колеги, които искат да си изкажат спонтанните изказвания. Господин Поспешил. Děkuji pěkně, pane předsedající. Ta situace v Logaru je opravdu šílená. My... Благодаря, господин председател. Изправени сме пред истинска трагедия, която преживяват тези момчета. Не можем да го опишем с думи. Тази ситуация трябва да намери, да бъде разрешена. Е, ние трябва да окажем натиск върху афганското правителство, за да се намерят решения на проблема има само обещания, но това не е достатъчно. Четам, че външната политика към Афганистан трябва да отчете сериозността на този проблем. Затова ви моля да поискате от Афганистан да предприеме мерки и да разреши проблема с насилието срещу малолетни лица и отговорните да бъдат изправени пред правосъдието, за да се сложи край на това ужасяващо явление. Вярвам, че трябва да помогнем, за да не се допусне това да се случва в бъдеще. Така или иначе, се боя, като както вървят нещата, няма особена надежда да се подобрят нещата в Афганистан. Госпожа Грапини има думата. Госпожа Грапини, уважаеми колеги, последният доклад на ОНЕ показва, че хиляди деца са убити, осъкатени. Има насилие на деца, за съжаление, и мерките до момента не са достатъчни дори в наказателния кодекс, дори новите закони от 2012 година не са достатъчни да защитат децата. Много е важно да гласуваме и да приемем тази резолюция. Има едно изменение, в което се осъжда поведението на чуждестранните войници в Афганистан. Те, тяхното поведение е осъдително. Те не са се намесили при престъпленията. Е, деца се насилват и в държавите членки. Има малолетни и в Румъния, които биват, с които се злоупотребява. Е, това беше случай напоследък в Румъния, който получи гласност, но това всичко трябва да се преустанови. А вита folytatódjon, és megadom... Скъпи колеги, поздравявам и сърдечно с добре дошли и вас и песотите милиона европейски граждани. Давам думата на следващият записал с спонтанно изказване, господин Балас. I'm sorry. Um, uh, um, Благодаря ви, госпожо председател. Идеята, е, че има сексуално насилие срещу децата, трябва да е едно от най-озащаващите неща, които може да си представим. Идваме от Ирландия и а, сексуалното насилие срещу голям брой млади хора от представители на Кудишката църква остави ужасяващи рани на обществото ни. И фактът ни, че, и фактът, че на времето в Ирландия всички знаеха, че това се случва, но бяха принудени да мълчат. ни не можем да повярваме, че властите в Афганистан не са знаели какво се случва. Европейски съюз иска да помогне за възстановяването на Афганистан след а, унищожението, предизвикано от американците и преди тях руснаците. Но ако искаме да изиграем положителна роля, трябва да сме много строги спрямо местните власти и ясно да им покажем, че подобно нещо не може да бъде допустимо. Ако ние замълчим, нещата ще се променят много по-бавно. Ние можем да изиграем положителна роля в Афганистан и трябва да използваме влиянието си и потенциала, с който разполагаме, за да извикаме високо и ясно. Прекалено много е, прекалено страшно е това, което се случва. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И сега дам думата на господин Борел от името на комисията. Госпожо председател, уважаеми депутати, в нашите развити общества, със съжаление, съществуват случаи на посегателства срещу деца. Можем да говорим за войната в Афганистан, защо западните държави са там вече 20 години, какви са причините, какви са последиците, какви са резултатите. Можем да говорим до безкрай за това, ние го знаем. Но ние сме тук по конкретен случай, а именно това е само върха на айсберга, тъй като информацията за посегателства срещу деца в Афганистан, за съжаление, в много по-големи мащаби. Данните, с които разполагаме, ясно показват, че случаят в провинция Луган е само видимата част на айсберга. Между 2015 и 2018 година ООН, специализираната група е доказала 4000 случаи на сериозни посегателства срещу деца. Много от тях будят сериозно безпокойство. Това е 80% от цивилните жертви, които са деца и въпреки ограниченията по наблюдението и контрола, 274 е, деца е, са били обект на посегдателства. Има множество нападения срещу училища, срещу болници. Но разбира се, проблемът тук е не е точно същият. В Афганистан през 2017 година искаха да променят наказателния кодекс, който влезе в сила през 2018 година и се криминализира в него практиката бача-бази. Но много трудно е да се променят навиците, влиянието на някои хора, безнаказаността, която е широко разпространена, освен това стигматизирането на жертвите, изключването им от обществото. Тези актът за защита на децата трябва да бъде одобрен чрез декрет на президента. След това долната камера на парламента обаче отказа, като твърдеше, че не разполага с кворум, за да одобри един от членовете. През декември 2017, всъщност вчера, продължаваха дискусиите в парламента по този член. Закона за защита на децата четири пъти вече е отхвърлен от парламента през последните четири години. Това показва колко силна е съпротивата да се променят закони и най-вече навиците в обществото, които, за съжаление, водят до подобно поведение, срещу което трябва да се борим. Трябва да помогнем да се води борба срещу това поведение, да се укрепят правата на детето в Афганистан. Ние правим каквото е възможно от наша страна и ще продължим да го правим, като сме наясно, че промяната в едно общество е много по-трудно нещо. Това изисква повече, отколкото само приемането на закони. Неодавна беше организиран публичен дебат за децата на Афганистан, които заслужават по-добро бъдеще. Имаше широк интерес от длъжностни лица, от широката общественост. Освен това, в редовния диалог между Европейския съюз и правителството на Афганистан винаги се обсъждат и въпросите, свързани с децата, посегателства срещу децата, детския труд, детските бракове и прочие. Европейския съюз системно обръща внимание на тези проблеми. Също обръща внимание на децата, които се наемат от военни формирования. Ние имаме консултативен проект за полицията. Там има и елемент свързан с равнопоставеността на половете и са предвидени мерки в защита на младите хора. Ние се опитваме да помогнем на афганските власти, на обществото да се борят срещу подобни явления. Много важно е Европейският парламент също да допринесте за борба срещу тези явления. Благодаря. С това приключваме разискването по тази тема. Искам да ви информирам, че бяха внесени 6 проекто резолюции и гласуването ще бъде днес. Следващата точка от дневния ни ред се отнася до руският закон за чуждестранните агенти. Разполагаме с малко време, така че ви моля да не превишавате времето, което ви е отредено не повече от една минута. Първо давам думата на госпожа Фотига. като един от вносителите. Благодаря, госпожа председател. Европейският съюз беше Извинявайте, Съветския съюз беше много жесток към журналистите. Много от журналистите загубиха живота си. За съжаление, в Руската федерация на Путин виждаме някакви подобни стъпки, стъпки предприяти от държавата, които много наподобяват близкото минало. Анна Политковска, спомняме си, много смела журналистка, която искаше да дава независима, надежна информация за руското общество. За съжаление, Закона за чуждестранните агенции, подписан от Владимир Путин на 2 декември, е по-нататъчна стъпка за сплашване на лица и независими блогъри и журналисти. В нашата резолюция ние, ние апелираме за отмяна на този закон. Благодаря, госпожа Фон Крамон Таубадел има думата. Благодаря. С този закон Путин иска да получи още повече контрола върху обществото. Контролът върху мисленето, върху неправителствените организации и гражданското общество се увеличава, но не става само за неправителствените организации и медийния плурализъм става за това, че тази практика е най-добрият износен артикул на Русия. Административни пречки, други феномени като самоцензура са последствията. Методите са много добре измислене, сплашване на неправителствените организации, отчернящи кампании са нещо, което се вижда в Румъния, Малта или Чехия. Виктор Орбан също иска да регистрира външни организации, особено когато са финансирани от чужбина. Трябва да преустановим това развитие. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Пицова. Има на отличной сурадни. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на колегите за отличното сътрудничество. Мисля, че успяхме да изготвим един много качествен съвместен текст, който се спира на тъй нареченият закон за чуждестранните агенти. Позицията на Европейския парламент е много ясна. Закон беше проект през 2012 година, но миналият месец бяха добавени нови разпоредби в него, като приложното поле на закона се увеличава и чуждестранни агенти се смятат всички чуждестранни медии или медии, които се финансират с с средства от чужбина, независимо дали става въпрос за руски граждани или не. По този начин пространството за финансиране и свободна работа на медиите се ограничава. Ние осъждаме този закон, защото ограничава гражданските свободи и ограничава свободата на медиите. Русия е страна подписала конвенцията за правата на за върховното правата на човека и очаквам от нея тя ги, да ги зачита. И бъдещото сътрудничество на Европейския съюз с Русия трябва да се основава на цялостна стратегия, която да се основава преди всичко на възличането на правата на човека. Господин Хук има думата. Благодаря. Няма нищо, което по-важно от свободата на словото и демокрацията, както в Европа, това е извън него. Най-големият ни съсед предприе още една обезпокоителна стъпка. Руска, Русия изисква от журналистите и блогерите а, да а, бъдат а, със статут на чуждестранни а, агенти, което може а, да доведе и до санкции. Този закон трябва да се премахне. Трябва да имаме приятелски отношения, не враждебно отношение към Русия. Независимо кой е на власт, трябва да се изисква спазване на демократичните принципи, свободата на словото. Нарушаването им е заплаха за народа на Русия. Трябва да се сложи край на взаимните подрозения. От името на Обнови Европа настояваме за повече свобода на словото, а не за по-малко. Благодаря ви. Господин Галер, също като един от авторите. Благодаря. Жалко е, че отново говорим за заострянето на законовото положение в Русия. Не само неправителствени организации, финансирани от чужбина, попадат под този закон, но и блогъри, които трябва да действат под етикета чуждестранен агент. Аз мятам, че руските граждани заслужават нещо по-добро. Който говори и истината не е чуждестранен агент, а защитава интересите на гражданското общество, който пропагандира национализъм се крие зад фасадата на Потъмкин, където всичко е възможно. Руската държава се опитва да действа като Съветски съюз или царска държава и да води гражданите на където държавата иска. това е правилно да искаме отмяната на този закон. Благодаря. А сега господин Кобилиус. Благодаря, госпожо председател. Най-напред трябва да си отговорим на един много прост въпрос. Какво означава този закон за чуждестранните агенти в Русия? Това означава, че руските власти се страхуват от народа си. И затова имам един призив към вас. Господин Путин не се страхувайте от чуждестранните руски граждани. В момента, в който авторитарните режими започнат да се страхуват от населението си, те започват да се борят с тях и в този случай се зас стават много по-силни нарушенията на, човека на, права, на човешките права. Ето защо трябва да, да се възползваме от всички правомощи, с които разполагаме, за да спрем тези практики. Не само в Европейски съюз, но и в Съвета на Европа, където Русия отново си върна всички правомощи. Трябва да използваме Съвета на Европа и Венецианската комисия и нашите правителства, които са част от Съвета на Европа, е, за и да насърчим всички им да защитават правата на всички руски граждани срещу насилието на властта, която се страхува от тези хора. Благодаря ви. Думата има господин Гуксман от името на Сирийски демократите. Благодаря ви, госпожо председател. Комитетът за предотвратяване на изтезанията се смята за чуждестранен тент. Също значи и за, за, за, за организацията Мемориал, организацията Беломна, която е логична организация. Сега към това се добавят и блогърите, интелектуалците, обикновените граждани. Всички те се смятат чуждестранни агенти. И това е социалният модел, който ни предлага Владимир Путин. И не бива да се заблуждаваме. Този модел вдъхновява всички авторитарни режими, включително и тук в рамките на Европейския съюз. Така че тук не говорим само за дипломатически въпрос Говорим за сблъсък между две, два светогледа. И е крайно време, скъпи колеги, да проявим нужната последователност в защитата на демокрацията. Толкова последователен, колкото е Владимир Путин в непрестанните си нападки срещу демокрацията, както в Русия, така и в самият Европейски съюз. Благодаря ви. Думата има господин Австрибичиус. Благодаря, Отдавна руското правителство намалява медийното пространство. Остават само малко наброи надежни източници. Сега той се насочва срещу независими журналисти, политическата опозиция, активисти, които могат да имат по-различна идея и визия за Русия, в отличие от тази на Кремлин. Ние реагирахме на нападението на Русия преди 5 години срещу Крим. Но сега Русия става дори още по-авторитарна, отколкото тогава. Този закон за чуждестранните агенти само показва, че Русия не напредва, се връща назад, що се отнася до основните свободи. Този закон засяга не само руските граждани, но и е пряко нападение срещу нас, европейците чуждата част в този закон, която е в ощърпуш на обществото на Русия, сме ние. Нашите дипломати също са стигматизирани в Русия, колеги. Ние не трябва да се бавим, ние трябва да се свършим работата своевременно и трябва да приемем един глобален акт магнитски. Благодаря ви. Благодаря госпожа Хаудала от групата на Зелените. Благодаря. Това беше една много добра седмица за свободата на изразяване в Европейския съюз. В този парламент в понеделник беше взето решение да се а, създаде наградата Дафне за разследваща журналистика. Актът а, а, за подаващите сигнали за неректности също беше прията. Освен това, връчихме и наградата Сахаров на един правозащитник, борещ се за правата на уйгурите. В контраст от случващото се в, в Русия е в ряза контраст с всичко това тъй като този закон за чуждестранните агенти в Русия засяга работата на независимите журналисти в Русия. Искам да спомена радио Свободна Европа. Тяхната дейност сега ще бъде особено много затруднена. Благодаря ви. Давам думата на господин Мариани. Благодаря, госпожо председател. Надявам се да си давате сметка, че тази резолюция осъжда едновременно с това и Съединените щати. Припомня ви, че през 1938 година законът Фарат, който в голяма степен е, отговаря на настоящията текст на руският закон, вече осъждаше е, намесата на чуждестранни агенти. Може само да кажем, че това, което се случва в Русия е постоянна намеса на всякакви външни страни, които е, противоречи на здравия разум. Ето защо аз не разбирам защо постоявате да настоявате да се запазят всички санкции срещу Русия, които толкова вредят нашата економика и не водят никакви резултати. Европейски съюз вижда навсякъде ръката до на Русия. В референдума за Брексит, жълтите жилетки, безспорно и в стачката на френската железница. Припомням също така, че до 1991 година Франция също имаше закон, в който ограничаваше възможността на чужестранни граждани да се сдружават. Света на Европа отново възстанови правата на Русия. Мисля, че трябва да последваме този пример и да, да, да поновим диалога. В противен случай ще продължим само блокажа. Благодаря ви. Думата има господин Краснодецки от името на Екарай. отношение преписов. Благодаря, госпожо председател. Засилването на, на законите е, е още един симптом за това колко Кремъл иска да изолира руското общество. Това е реакция на режима на Путин. От една страна имаме инвестиции, милиарди за Северен поток 2, от друга страна се нарушават и ограничават все повече човешките права в Русия. Е, в Русия има економически, политически проблеми и всичко се компенсира с затварянето на Русия към света. Амбицията да се демократизира Русия, трябва да вземе предвид факта, че всъщност демократизацията трябва да дойде отвътре. Господин Вилумсен, благодаря. Свободата на изразяване, свободата на организация, свободата на събиране е краягълния камък на Конвекцията за човешките права и тя покрива не само европейските страни, но и Русия. Видяхме тази година, че основни демократични права са под натиск в Русия. Авторитарни режими по света работят за разрушаването на гражданското общество. В Унгария при Орбан, виждаме го там, виждаме го в Израел при Нитаняхо и го виждаме също така в Русия при Путин. Трябва да изпратим ясен сигнал. Ние не приемаме да се нарушават основните човешки права. Не приемаме да се, ощер... да се атакуват демокрацията и да, да не се спазват задължения при подписани международни договори. Благодаря. Következő hozzászóló képviselőtársunk független képviselő. Уважаеми колеговия. Радичовски. Пел Европска уния хце екзистовать. Уважаеми господин председател, ако продължава Европейския съюз със същата си стратегия, с досегашната си стратегия, да се прави на защитник по целия свят, трябва да бъде малко по-обективен. А тук, за съжаление, става въпрос за напълно необективна позиция. Всички твърдим, че опозицията в Русия е поставена под заплаха. Аз обаче положих малко усилия и реших да прегледам резултатите от всички гласувания в руският парламент от 2012 до 2017 година и мога да ви кажа, че 60% от депутатите в Руската дума са гласували в подкрепа на този закон. И мога да ви кажа, че представителите на опозицията не са гласували против, което значи, че този закон на Русия е отговор на санкциите на Лошен Съединените щати. Така че нека да погледнем обективно нещата, да не бъдем русофоби бъдещето на Европа зависи от сътрудничеството изграждането на мостове с Русия, а не в наместа вътрешните работи на независими държави. Благодаря ви. Моля ви да се придържате към отделеното ви време за изказване. Господин Лега има думата. Трябва да посочим важността на гражданското общество. Едно силно гражданско общество е предусловие за демократичната държава. За другите, като Путин, самото съществуване на гражданското общество е заплаха на авторитарното управление. Има систематични усилия за, спа, за сплашване на медиите, преизбиране, закон за чуждестранните агенти. Това, този закон е само още един зле прикрит а, а, опит а, да се противопостави на опозицията, която според Путин не трябва да съществува изобщо. Сигурно е трудно за бившият агент на КГБ Путин да а, търси в а, всяко кътче някакви скрити а, врагове. Благодаря ви. Давам думата на Ара Ковач. Благодаря. Вчера в тази зала ние аплодирахме, изразихме своята солидарност с уйгурите. Но има доста други случаи, където трябва да проявим също солидарност. Сега говорим за руският закон за чуждестранните агенти, който цели да ограничи свободата на словото в Русия. Без да навлизаме в прекалени анализ, чухме много неща. Само искам да допълня напомня, че режимата на Путин не само иска да наложи подобни ограничения в собствената си страна, той иска да изнася такава практика. Съжалявам, че подобен износ на ограничаване на свободите стигна и до моята страна, която беше първата жертва което е много жалко. В Унгария гражданското общество е, е силно засегната. Оставащите структури е, има опити е, те да бъдат премахнати, както беше случая с Централно Европейският университет. Не знаем с какви пари се финансира всичко това, но това са средства, които вие самите одобрявате и за които всички допринасяме. Ораторът е прекъснат. Давам думата на госпожа Донант. Благодаря. Руският закон трябва да бъде обсъден не само защото представлява заплаха за гражданското общество в Русия и го потиска, но и защото Мафията в Русия не се спира пред границите. Дезинформацията от страна на Русия е заплаха за Европейския съюз. Законът за чуждестранните агенти е насочен срещу политиците от опозицията и НПО-тата, не само в Русия, но и в Унгария. Унгария в момента е нещо като европейска лаборатория за тестване на методите, които ползва Русия. Руски шпиони проникват в структурите в Унгария. По унгарските медии се разпространява руска пропаганда. Трябва да гарантираме свободата на НПО. Не бива да допускаме те да бъдат санкционирани в Русия както и в държави от Европейския съюз. Госпожа Ровет, благодаря. Вчера ние връчихме наградата Сахаров на Илхан Тоти. Днес изразяваме загрежеността си относно новия закон за чуждестранните агенти в Русия, който е насочен срещу неправителствените организации. Ние имаме ангажименти да защитаваме борците за свобода на мисълта, тези, които нямат щастието да принадлежат към държави, к свободните държави. Аз се опитвам също да работя за това във времена, когато стават все повече посегателства срещу свободата на мисълта Примерно вчера депутатите от Брексит партията абсолютно отсъстваха от церемонията за връчване на наградата Сахаров. Борис Джонсън също прави опити да не става ясно как се намесва Русия. Благодаря. Господин Терч. Благодаря, госпожо председател. На 12 декември бяха ограничени още повече е, правата на руските граждани в е, е, неправителствените организации. Законът от 2015, изменен през 2019 година, цели да преследва всички чуждестранни организации или руски, които действат в чужбина. Това не допада на властите. На практика това означава, че правозащитниците остават без никакви правомощия с други думи, репресията е сходна с съветската диктатура до 1985 година, когато започна перестройката на Горбачов. Това посегателство е неприемливо според нормите на международното право. Трябва да осъдим Русия за тази изостаналост. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Фокс. С право заклеймяваме руския закон, който е насочен срещу независимите журналисти и блогъри. Този закон е заплаха за свободата на медиите. Толкова много дебати съм следила в тази пленарна зала, при които само сме обвинявали други държави в намеса но това не е убедителен аргумент. Нека първо ние си свършим работата преди да обвиняваме Русия или други държави. Колко пъти тук сме обвинявали държави, които не действат съобразно нашата програма в намеса. Обвинявали сме, например, и Русия, че се е намесила в референдума в Великобритания. В отговор на това налагате само цензура и забрани. Така се стига до ксенофобия в държавите членки. Лишават се от самостоятелност гласоподавателите. Предотвратява се процес на размисъл за това защо са недоволни гражданите. Звиним за всичко трети страни виним също така Путин за тази намеса, но по-скоро трябва да го критикуваме за това, че ограничава демокрацията в страната си, че управлява с здрава ръка гражданите си. Европейският съюз не бива да търси други виновници за собствените си грешки. Нека първо ние си свършим работата. Колегата Кели от името на НП. Измененията в законодателството в Русия за чуждестранните е, агенти е изключително безпокоително за НПО и гражданското общество. Там се създава враждебна среда за журналистите, а и за активистите на гражданското общество. Журналистите биват потискани, е, Шири се цензура, няма свобода на словото. Ролята на медиите и неправителствените организации отключва значение във всяко общество. Но властта в Русия все повече отнема пространство за действие на медиите. Тук се насажда страх да, срещу действията на активистите на гражданското общество. Ние трябва да призовем Русия да спазва международните стандарти незабавно. Благодаря. Сега думата има колегата Майорина. Свободата на печата е основна свобода, която гарантира върховенството на закона и демокрацията. Путин обаче се преструва, че не знае това. Финансирането от чужбина за публикувани в медии материали не означава, че те са чуждестранни агенти, агенти и следователно трябва да бъдат регистрирани и следвани. Това вече се отнася и до блогъри и чуждестранни независими журналисти. Това е прекомерен контрол върху е, медиите и журналистите. Ето защо е основателно ние да осъдим това е, поведение, но трябва и да помислим кои са приятелите на Путин, които седят е, редом с нас и да видим какъв е проекта за обществото, който не можем да възприемем, който влиза в противоречие с нашите ценности и нашата демокрация. Благодаря. Господин Бениан от Обнови Европа е следващия оратор. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Внесените в закона изменения ще позволят на руското правителство да сочи с пръст независими блогъри и журналисти, получаващи чуждестранно финансиране, да ги заклейми като чуждестранни агенти. Така квалифицираните лица ще трябва да се регистрират в компетентните органи. В противен случай ще бъдат или глобявани, или лишавани от свобода за срок от две години. Така се запушва устата на онези, които критикуват правителството. Ограничават се възможностите за свободните и независими медии. Призовавам руското правителство да преразгледа решението си, да приведе законодателството си в съответствие с задълженията си по международното право за правата на човека. Призовавам го да престане да ограничава възможностите за независимите журналисти и гражданското общество. Жалко е, че Русия предприема такива действия, дори и сега, след като отново бе приета в съвета на Европа. Господин Ропе от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги. Най-голямата заплаха а, за Кремъл е демокрацията. И те сега а, започват атаки срещу неправителствените организации и независимите медии, които са единствения източник на не е предубедена информация. Русия се обявява против всички, които се борят за основните демократични права. Кремъл се страхува. Путин и пропагандната му машина не постигат очакваните резултати и е, в страната започва една екзистенциална криза. Те се страхуват и е, от е, случващото се в страната и извън нея. Като заставаме зад правата на обикновените руски граждани, ние заставаме зад демокрацията. Благодаря. Сега думата има госпожа Шойдрова от НП. Благодаря ви. Уважаеми колеги, все още добре помня какво означаваше изразът чуждестранни агенти в бивша социалистическа Чехословакия и целия източен блок под съветската диктатура. Това бяха дисидентите, правозащитниците, борците за демокрация в страни като Чехословакия, Полша, Унгария и други. И сега Руското Министерство на правосъдието използва същия израз, за да преследва неправителствени организации и отделни граждани. В списъка се включва и чешката организация Хора в нужда. Това е организация с нестопанска цел, която има огромни мащаби в Европа предоставя хуманитарна помощ, образование в над 30 държави в света. Хора в нужда е организация, която укрепва гражданското общество в Русия. Това се отнася и до дисидентите. Абсолютно недопустимо е организация с нестопанска цел от държава членка на Европейския съюз да бъде третирана като нежелан чуждестранен агент. Затова аз призовавам за отмяна на закона. Следва госпожа Строгарио от Обнови Европа. Радио Европа ли? Благодаря, госпожо председател. Радио Свободна Европа изигра решаваща роля по време на комунизма в източна Европа. Получаваше и помощ от Европа за определени проекти. Това радио е включено в черния списък на Путин, наред с други медии, получаващи чуждестранно финансиране. Въпросният законопроект бе прият през 2012 година. Съгласно закона всички медии, получаващи чуждестранно финансиране, следва да бъдат вписани в регистър, което бе разкритикувано от Европейския съюз. Миналия месец бе разширено приложното поле на закона, така че то сега обхваща и физически лица, журналисти, такива, които са против правителството. Нещо подобно е недопустимо. Този закон трябва в спешен порядък да бъде отменен, тъй като е в разрез със свободата на словото и в нарушение на международните стандарти. За Путин правата на човека просто не съществуват. Трябва да приемем законопроект подобен на закона Магницки. Благодаря. Деветима колеги са се записали да се изкажат. Мога да дам думата само на шестима. doamnă președintă господин Томек. Благодаря. Ако някой се съмнява дали Путин е диктатор, ето имате отговор с този закон. Закона се обръща срещу определени лица и това са застъпници на определени ценности в Русия, сходни на нашите. Демокрация, свобода на словото, основни права. И това, което се случва там, трябва да ни безпокои. Това е сигнал за тревога – за нас тук в Европейския съюз. Учители, журналисти, е, активисти, е, създаващи е, общественото мнение са поставане под заплаха в родната си страна от Путин. Затова трябва да се направи нещо в защита на милионите руснаци, които обръщат поглед с надежда към Европейския съюз. Господин Лопес Агилар. Алто репрезентанте Борре. Госпожо председател, господин Борел, решението на парламента по закона за чуждестранните агенти в Русия има два приоритета. Първо, достъп до информация. Нека да си спомним за Дафне Каруана Галиция и за други примери. Русия е голяма държава, в нашето съседство. Съвета на Европа също се произнесе срещу обезпокоителните действия спрямо Грузия, Украина и други държави. Ето защо имаме основания да се безпокоим от намесата на Русия в общественото пространство. Нека да защитим блогърите, независимите журналисти, медиите, всички, които разпространяват информация и мнения. А сега давам думата на госпожа Дали. 27... Благодаря, госпожо председател. През 2017 година правителството на САЩ принуди Russia Today и Спутник да се е, регистрират като чуждестранни агенти по закона за чуждестранните агенти. Най-вероятно Русия ще предприеме ответни действия. Това е елементарен принцип в международните отношения. Всяко действие предизвиква противодействие. Русия действа именно на този принцип. За съжаление, действа без да се съобразява с никакви принципи. Това е много тъжно за независимите журналисти и блогъри в Русия. Вижте какво се случи в САЩ, където бе прият такъв закон. Така ще сме и наясно какво може да се случи в Русия. Тук не става дума за това, че в Русия се прилагат някакви по-различни ценности. Русия просто копира онова, което предприемат и други на Запад. Ако преустановим такива практики, ако престанем да сочим с пръст Русия и да я квалифицираме като черната овца, толкова по-добре. Господин Поспишил. Благодаря, госпожо председател. Този закон е съвсем ясно доказателство колко авторитарен става руския режим. Ние в Чехия това го знаем. Мнозина политици, включително нашия президент, подкрепят режима на Путин. Затова ние трябва да се противопоставим. Много се радвам, че в резолюцията си поддържаме и предходната линия на парламента, колко недемократичен е режима на Путин. Осъждаме нарушенията на човешки права в тази страна. Осъждаме опитите за анексиране на територии и за намеса в трети страни. Русия трябва да бъде наш партньор, но режимът на Путин не може да бъде наш партньор. Затова е, трябва и ясно да кажем, включително и комисията и върховния е, председа, представител, не се поддавайте на руската пропаганда. Благодаря. Госпожа Грапини има сега думата. Președинта, mulțumesc. Благодаря, госпожо председател. Както вече беше казано, бившият СССР беше жесток, потиснически. Ние в Източна Европа може би най-добре разбираме за какво става дума. Затова обсъждам този нов закон, прият от Путин. Съгласна съм с резолюцията, защото посегателствата срещу свободата на медиите винаги трябва да бъдат осъждани – Руския народ иска свобода на движение, свобода на съвестта. Те са засегнати. Трябва да се тревожим. Те са наши съседи, но ние трябва да наложим зачитане на демократичните права. Няма друг начин. Благодаря и последният оратор е госпожа Моди. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Suomalaisena olen asunut Venäjän naapurissa koko elämäni. Благодаря. Аз съм живяла в страна, където Русия ни е съсед. Винаги сме имали приятелски връзки с тази страна, но вече е, между неправителствените организации там не могат да работят. Е, правата на хората се потискат, заплахата е сериозна. И този закон само влушава положението. Мисля, че не можем да се примиряваме с подобни нападки срещу опозицията, защото това реално е диктатура. Заглушава се гласа на критиката, убиват се журналисти. Много тъжни спомени имаме в такъв смисъл – трябва да работиме с руското гражданско общество. Сега думата има господин е, комисаря Борел за приключване на дебата. Dear President, honorable members, Уважаеми депутати, Ясно, давна е ясна позицията на Европейския парламент е, към е, закона в Русия. И новото изменение, което Путин е подписал на 2 декември, разширява приложното поле е, на закона и вече той се отнася и за индивидуални лица. Мнозина от вас изказаха колко своето безпокойство и напълно основателно, защото тук ще се засегнат и независимите журналисти, и блогърите, и е поредната стъпка за заглушаване на свободата на медиите и словото в Русия. От 2012 година, когато бе прият закона за чуждестранни агенти в Русия, посредством които неправителствените организации е, станаха чуждестранни агенти. Стотици такива организации е, се намериха под ударите на закона с проверки и стигматизация. Резултатът е, че се ограничиха основни свободи в Русия, намалиха се средствата за неправителствените организации – и се ограничи дейността на, независимостта, на независимото гражданско общество. Законодателството бе разширено в 2017 година, за да покрие и медиите, които получават финансиране пряко или непряко свързано с чужбина и те също бяха наречени чуждестранни агенти. Това отново заглушава независимите медии. Това законодателство нарушава ангажиментите на Русия за спазване на човешките права. Ние винаги сме осъждали е, съответния закон. Службата за външна дейност също излезе с е, декларация в този смисъл на 23 ноември и Поредната стъпка за разширяване на закона срещу физически лица отново ограничава свободата на е, словото. Призоваваме руските власти да спазват своите международни ангажименти за спазване на основните права. От ключово значение да се даде възможност на руските граждани да имат право да се организират и да участват в неправителствени организации, които работят за защита на човешките права и основните свободи. Европейският съюз ще продължи е, с подкрепата си за активистите на човешки права в Русия и тамошното гражданско общество. Ние правим това за всички страни в света, защото това е наш основополагащ принцип. Нашата подкрепа е важна. Тя се изразява и в декларации, и в присъствието ни на процеси, подкрепа по други е, канали. Призоваваме властите да спазват основните права, които са записани в Конституцията на тази страна. Също така да се спазват и е, разпоредбите на Хартата за човешките права и конвенциите на ООН а именно демокрацията, върховенството на закона и човешките права. Благодаря, благодаря на депутатите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

Председателят. Signori! Signori, stiamo... Госпожи и господа, chiedo un po' di stile, stiamo lavorando, eh? Да, малко повече стил да имаме в работата си, все пак работим. Каре колеги, кари колеги. Скъпи колежки и колеги, днес Съдът на Европейския съюз се произнесе със съдебно решение по делото от 2009 година 552. Много ви моля за тишина. Решение, което е изключително важно и има пряко отношение към състава на тази институция. Не бива да губим време и а, не съм ви оставил да чакате, просто защото ми доставя удоволствие. Съдът се е произнесил следното. Мандатът на депутатите проистича от а, вота на избирателите и официално е обявен от оби компетентния орган там, където е произведен изборът и членът на парламента от този момент придобива качеството и правомощията на член на Европейския парламент с съответния набор от привилегии, имунитети и правомощия съгласно член 9 от договора. И протокола за привилегиите и имунитета. Тоест, поемането на привилегиите и имунитета започва от момента на официалното обявяване на избирането на съответния капи... кандидат. Обявяването означава начало на мандата и съответно на имунитета и привилегиите. И може да се свали този е, имунитет след провеждане на надлежна процедура и при е, собствен отказ. Когато националният компетентен орган смята, че трябва да се поддържа тази мярка след като вече е придобил качеството на депутат в Европейския парламент, съответният човек, трябва да се поиска сваляне на парламента в съответствие с член 9 от посочения протокол. Обръщам внимание на испанските компетентни органи да се запознаят внимателно с съдържанието на това съдебно решение и в колкото е възможно по най-кратки срокове да приведат състава на нашия парламент в съответствие с съдебното решение. Това е което имах да ви съобщя по темата. Uh, и така, колеги, след съвсем ясното изявление на председателя, няма нужда от процедурни въпроси по темата. Искам да приветствам делегацията на украинските парламентаристи, които участваха в 10-то заседание на Парламентарния комитет по асоцииране Европейски съюз Украина вчера и днес. Това беше важна среща. Първата след като започна новия мандат и на Европейския парламент и на Върховната рада на Украина. Това е подходящ момент с амбиция и визия да направим равносметка на поставените цели – Скъпи украински приятели, многостранното интензивно сътрудничество между нашите парламенти е символ на нашата ангажираност към европейския път на Украина и конкретизация на нашата подкрепа за вашата страна. Благодаря ви, че дойдохте в парламента тази седмица и ви пожелавам големи успехи в работата ви като парламентаристи за укрепване и задълбочаване на демокрацията. И сега пристъпваме към гласуване. Гласуване. Резолюции във връзка с, с нарушаване на правата в Буркина Фасо. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 3. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 1. За? Против? въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по цялостния текст за, против, въздържали се. Резолюцията се е, предприема. Преминавам към Афганистан. Твърдения за сексуално насилие над момчета в провинция Лугар по параграф 1 гласуваме поименно по първоначалния текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се. Може би твърде много избързах. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега резолюцията като цяло за, против, въздържали се. Резолюцията за Афганистан се приема. Следваща резолюция е Руския закон за чуждестранните агенти. Имаме поименно гласуване по параграф 13 от първоначалния текст. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. И сега резолюцията като цяло за, против, въздържали се. Резолюцията се приема. Продължаваме. Резолюции отбелязване на 30-та годишна от Румънската революция, декември 89-та година. Гласуваме поименно цялостният текст на резолюцията. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се следваща резолюция. Uh, Положението на уйгурите в Китай. Моля, гласуваме параграф 1 в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. И по по електронен път гласуваме третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме цялостния текст на резолюцията за, против, въздържали се. Резолюцията по положението на уйгурите в Китай е прието. Резолюция положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа. Параграф 7 от първоначалния текст на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме цялостния текст на резолюцията. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. И последната резолюция – насилствено потушаване на неодавнашните протести в Иран. След параграф 1 изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 5 – първоначалния текст поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 след параграф 6. Моля, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След съображение Г, изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията като цяло за, против, въздържали се, приема се. Пожелавам ви мирна и щастлива коледа и нова година! Преминаваме към обясненията на вота. Ще ви дам 30 секунди, за да напуснете залата. Моля да пазите тишина, за да могат колегите да се изказват. Председателката, нека сега пристъпим към обясненията на вота по отбелязването на 30-та годишнина от Румънската революция през декември 89-та. Даниел Ханан има думата за една минута. Благодаря, госпожо заместник-председател. Имах честа да следя събитията в Румъния, в Букурещ. Тогава бях 19 годишен. Току-що бях завършил училище и бях в Букурещ. Имаше една единствена кръчма, в която човек можеше да пие бира в този момент. И въобще много голям беше и недостигът на други видове алкохол и продукти. Революцията в Румъния отбеляза края на чуждата окупация и възстановяването на суверенитета на държавата. Установи се върховенство на закона, хората придобиха свободи, но хората разбраха, че няма смисъл от тези свободи, освен ако не могат да държат отговорни управляващите си. Както каза Шарл Дегол преди години, националният суверенитет и демокрацията са едно и също нещо. Господин Джамбаски за една минута. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, и аз като колегата Ханан гледах тази революция по телевизора. Тя се случваше само на няколкостотин километра от моя дом в София и за пръв път виждахме събитията, които се случват по улиците на Букурещ, на Тимишоара и на другите румънски градове. Дотогава Румъния беше затворена, както и България, и беше под комунистическа диктатура. Диктатура, която се опита да унищожи паметта на нашите народи. Диктатура, която се опита да унищожи нашето национално самосъзнание да измисли някакъв друг човек гражданин на съветския блок съветски гражданин. за щастие това не се случи. за щастие тази диктатура рухна. рухването на диктатурата в румъния събитията които наблюдавахме по телевизията сраженията по улиците на букурещ вдъхновиха много българи за промяната която успя да свали и комунистическата диктатура в българя и даде възможност на нашите народи да вземат отново съдбата си в ръце.

Много символично е, че отбелязваме свалянето на комунистическия режим в Румъния преди 30 години. Последният сателит на комунистическата империя, последния режим, който се срути. И както се казва в нашата резолюция, това е и най-кървавият епизод от целият серия от събития, които отбелязаха края на комунистическата ера. В Словакия за наше щастие се проведе така наречената кадифена революция. Въвеждането на новата демократична система бе мирно и ние с ужас наблюдавахме по телевизора какво се случва в Румъния екзекуцията на Чаушеско. В нашата страна в този момент вече имаше преходно правителство, което беше започнало да я води към едни свободни и демократични избори. Но като част от целия процес трябва да отбележиме тези събития и много се радвам, че го направихме днес. Благодаря на колегата Захрадил проблем с превода ли имате или искате да вземете думата? Имаше проблем с превода, не чувах, но сега всичко е наред. Добре, благодаря. Колегата Ботош има думата. Скъпи колеги, благодаря ви, че гласувахте тази резолюция. Благодаря на всички колеги, които я подкрепиха. Много важен е този исторически момент за нашия народ. Аз съм изключително удовлетворен, че така показахме колко важно е тук, в храма на европейската демокрация, да кажем какво стана през декември 1989 година. Мисля, че 1989 година преобрази лика и пътя на Европа. Благодаря на всички, които подкрепиха нашата революция. Тогава борбата беше за права на човека. Европейския парламент потвърждава това послание. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на колегата Ботош обяснения на ВОД сега по положението на уйгурите в Китай. Давам думата на колегата Доминик Белде. Когато а, говорим за югурите, трябва да си представяме и съдбата на а, на други мълцинства в Шри-Ланка и другаде. Тук настъпва национализма, Ние трябва да се противопоставим на нарушаването на основните свободи. Обаче, очевидно, Китай няма намерение да спазва тези права. Ограничава се изповядването на християнството. Е, ни, международното общество осъжда тези опити. Мнозина е, биват е, възпрепятствани в изповядването на своята религия, биват преследвани. Не не следва да позволяваме да се насажда тази е, отношение на затвореност. Благодаря. Сега ще е, чуем обяснение на ВОД по е, положението с правата на човека в Никарагуа. Господин Захрадил, благодаря, госпожо председател. Мисля, че е чудесно, че обсъдихме тази тема, както и че приехме резолюция. Тук в Европейския парламент, когато се обсъждат Централна или Латинска Америка, като че се прилага двоен стандарт. Колегите от лявата част на спектъра са склонни да критикуват онези режими, които са неудобни за тях от идеологическа гледна точка. Критикуват, например, Бразилия или Чиле в лицето на техните президенти, изказват се критично за положението в Колумбия, но когато става дума за други държави, като например Венецуела, Куба или Боливия, където президента трябваше да напусне страната, или пък Никарагуа, то колегите от лявата част на спектъра са много по-малко склонни да критикуват нарушенията на правата на човека в тези страни. Не бива да се прилагат такива двойни стандарти. Господин Брайер има думата. Госпожо председател, делегацията на пиратите държи да се търси отговорност за тежките нарушения на правата на човека чрез ефективни санкции, но това трябва да се извършва в съответствие с международното право, като се зачита е, имунитетите и принципите на ООН. Резолюцията за Никарагуа реално не ги отчита и призовава за санкции, включително и президента и действащия е, държавен глава. Затова решихме да се въздържим при разделното гласуване на тази част от текста. Благодаря, господин Брайер. Сега обяснения на вота по насилственото потушаване на неодавнашните протести в Иран. Матю Патън има думата. Um, Аз гласувах за резолюцията, която осъжда насилственото потушаване на протестите в Иран. И а, се присъединявам към колегите, които абсолютно осъждат а, причинената смърт и в, хвърлянето в затвора на активисти. Нека да кажа следното. Жестове като гласуването на резолюция имат някакъв ефект. И ние тук подаваме сигнали, примерно, и е, срещу Трамп, но е, щатите са единствената страна, която има възможностите и ресурсите да ни помогне да постигнем това, което искаме да е, постигнем. Затова призовавам е, колегите да покажат уважение към нашия най-голям съюзник в е, годините – Um, Благодаря на колегата Патън, с което приключваме е, заседанието до 3 е, часа днес след обед. Пожелавам ви една хубава коледна вакансия. Възобновяваме заседанието. Протоколът от вчерашното заседание, както и приятите тогава текстове са налични. Има ли възражения? Не. С това протоколът се счита за прият. Следва изявление на комисията за съобщението на службата на търговския представител на САЩ, разследване по раздел 301 относно данъка върху цифровите служби. Можете както по електронен, така и по обичайния път да се записвате за спонтанни изказвания, както и за процедурата синя карта. Листовки с опътвания има на входа на пленарната зала. Започваме с изявлението на комисар Холган от името на комисията. Много благодаря, господин председател. Уважаеми трима членове на Европейския парламент. 2018 година беше внесено предложение от Европейската комисия за справедливо данъчно облагане на цифровите услуги. Едно дългосрочно комплексно решение – което вече въвежда и понятието цифрово присъствие, освен постоянно място на установяване. Това беше подкрепено от парламента точно преди една година, в края на 2018 година. Това беше едно временно решение, докато не се намери комплексното е, трайно решение, така че държавите членки е, получиха възможност да е, действат в случаи, в които няма справедливо данъчно облагане. В рамките на ОИСР се търси едно комплексно решение за глобален цифров данък. За съжаление, в съвета не се стигна до споразумение по предложението на комисията от 2018 година. Затова някои държави членки изготвиха и приеха национални държави. Съединените щати започнаха едно разследване по раздел 301 от търговския си закон през юли тази година. Франция не е нито първата, нито единствената, която е приела такъв закон. След това президента Макрон и президента Тръмп на срещата си в Биариц в рамките на среща на Г7 се договориха да има възстановяване на данъка, ако има разлика между глобалното решение на ОИСР и френският данък. Независимо от това, на 2 декември беше взето решение на президентската служба търговски представител на САЩ, в което се твърди, че се ограничава и дискриминира американските американската търговия. Фактически това е едностранна мярка в американското законодателство. До сега само спрямо Китай са прилагани такива мерки и то за да се ограничи вноса на китайски стоки в, в САЩ и да се наложат мита върху тях. Е, за това Комисията призовава САЩ да не е, нарушават поетите от тях ангажименти е, в е, рамките на международното право. Ние ще реагираме като един срещу всякакви едностранни посегателства върху основните принципи и правила на международната търговия. И ако един търговски партньор възприеме едностранни мерки срещу нас, ние ще действаме. Съветът комисията и парламента ще отправят ясен е, сигнал, че ние сме готови да действаме единно на международната сцена. Това е една мярка, която предизвиква обезпокоителни е, чувства о комисията. Е, това едностранно решение по раздел 301 е, от Търговския закон от 1974 година се възприема като действие необосновано е, неподкрепено от устава на Световната търговска организация. Ограничителните мерки от е, страна на Съединените щати означават, че ние ще продължаваме да се обсъжда този въпрос. Благодаря на комисар Холган, госпожа Ведрен за 4 минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, е, тук сме за последното обсъждане в пленарна зала за 2019 година, кое, който отразява едно положение в международната търговия, с което се сблъскваме от години. А, доста е затруднена в момента международната търговия. Сменят се местата и на Китай, и, и, цифровата търговия се развива и във всички случаи ние трябва да търсим една международна търговия, която е в равновесие и, се, и почива на правила. Но Трамп не прави това. Той е, решава да налага е, незаконни, необосновани санкции на търговските си партньори. Какви ще бъдат резултатите? европейските производители сега се оказват, че трябва да се справят с данъци заради аферата Боинг от порядъка на 25%. Над 6 милиарда се измерват санкциите. Освен това, администрацията на Тръмп сега смята да облажи, обложи в порядъка на 2,4 милиарда до 6% френски стоки. Това е абсолютно притеснително. Ние искаме да се обсъди е, тази тема преди срока, определен от американците за януари. И надявам се, че господин комисар споделяте нашата загриженост. Защото е, те смятат, че е дискриминиращо да налагаме данък на цифровите услуги, но е, ние не смятаме така. Европейския съюз иска да се намери едно международно решение в рамките на СТО, за да има и справедливо облагане на цифровите предприятия и лоялна конкуренция. И в тези атаки срещу дигиталната индустрия в ответ Трамп е, атакува е, луксозни стоки, произведени е, в Франция, чанти, шампанско, козметика и така нататък. Няколко големи френски групи са засегнати. Събраха се също така. Ще бъдат засегнати и земеделски производители. Тези данъци могат да се окажат фатални и отново е, производителите в селското стопанство ще платят най-тежката цена. Трябва да бъдат предприяти и други санкции. Освен това, трябва да говорим за необходимостта да има диалог между два а, е, големи търговски партньора. Трябва винаги да се търси диалога. Ние винаги сме отворени за това да има диалог и да ни чуят какво имаме да кажем. Защото в противен случай в търговската война ще има само губещи. Губещи ще бъдат и производителите, и потребителите от двете страни на океана. Също така, необходимо е да сме единни, да има солидарност между страните членки. Това е една от нашите ценности. Тя е в е, нашето ДНК и за това благодаря на комисар Хоган, че потвърди, че е, единството, в единството ни е силата. Необходимо е да сложим и малко повече твърдост в търговската ни политика. Европейския съюз е най-голямата търговска сила в е, света и време е ясно да го кажем, да бъдем по-настъпателни. Освен това, е, посланието за щатите, поне от мен е ясно. Не е решение да се ескалира търговската война. Тя трябва да се прекрати. Благодаря на госпожа Ведрен за 3 минути, господин Джамбаски. Благодаря ви, уважаеми господин председателю, уважаеми комисар Хоган, уважаема колега Мари Пьер Ведрен, уважаеми други двама колеги. За мен е чест да бъда част от толкова епичен и напрегнат дебат, толкова жесточен дебат в тази зала – показваме отношението на европейските представители към такива теми. цели четирима представители сме в залата от седемстотин петдесет и един. вярно е че предстоят празници но все пак това е доста показателно. затова ви поздравявам господин председателю че сте много стриктен с времето и <laughs> спазвате правилата. дето се казва може да стане разгорещен дебат между нас четиримата можем да поспорим. точно сме хора да направим една игра белот на карти не знам дали ви е известна но се играе от четири човека. имаме достатъчно време да направим една такава тема. показателно е че хората в галерията които ни гледат са десетина пъти повече от нас а тези хора са най засегнати от дебатирания въпрос защото данъкът върху цифровите услуги ще засегне всяко едно приложение което те ползват всеки един телефон който използват и всяка една услуга която използват. но виждате какво е отношението на колегите това е много показателно даваме урок по политика. в момента ги учим на политика. но да минем към същината на въпроса. на 10 юли 2019 г. офисът на търговския представител на щатите започва разследване относно данъка върху цифровите услуги предложен от правителството на франция. този френски закон би наложил 3% данък върху общите годишни приходи генерирани от някои компании от предоставяне на определени цифрови услуги на френския пазар. според проектозакона данъкът се прилага само за компании с общи приходи от покритие услуги най малко седемстотин и петдесет милиона евро в световен мащаб и двадесет и пет милиона във франция. обхватът на тези услуги съвсем естествено е сферата в която американските компании са световни лидери. структурата на предложения нов данък както и изявленията на някои длъжностни лица във франция показват че той е насочен непропорционално към тези американски компании. за мен е ясно че балансът между справедливото данъчно облагане и запазването на добрите отношения с нашите най близки съюзници е много деликатен реципрочни действия от американска страна не са в наш интерес. всички знаем и помним какво се случва когато администрацията започва търговска война с китай. проблемите там не са решени и тепърва ще се задълбочават. не мисля че европейският съюз трябва да изпада в подобна позиция особено когато става въпрос за търговия с едни от най близките ни съюзници. моята група в европейския парламент ще продължава да защитава правото на свободна търговия и свободен пазар. това е начинът по който можем да осигурим просперитет на нашите граждани. ето защо трябва да се работи за разрешаване на този въпрос. франция не представлява цяла европа надявам се нейният пример да не бъде последван от други държави. искам да обърна и вашето внимание на всички тази мощна група от четири човека и върху нещо друго. в тази зала чуваме често призиви за уеднаквяване на данъчната тежест в различните държави на европейския съюз. обикновено те идват от левичарите комунистите в европейския парламент. държа да отбележа че ние сме твърдо против подобни вредни предложения. данъчната политика на една държава е нейно суверенно право. благодаря ви за вниманието и за търпението че ме изслушахте. искам да използвам случая да пожелая на всички весели рождественски празници и много здраве, много семейно щастие. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря на колегата Джамбаски. Искам да ви поправя. Не сме четирима, петима сме. Забравихте ме. А винаги трябва да вземате предвид и мен. Не са се записали колеги за спонтанни изказвания. Думата има още веднъж комисар Холган. Има една колега за спонтанно изказване. Имате думата. Uh, um, Благодаря, извинявайте, късно реагирах. Вземам повод от казаното от колегата от ЕКАРЕ, господин Джамбаски. Много жалко е, че тук не присъстват повече хора в пленарната зала в този час. Господин Холган, искам да ви поздравя за свършената работа, макар че вие съвсем наскоро поехте поста. Като представител на Мидландс в северо-западния район, моля да продължите със своята солидарност с нас когато разговаряте с Съединените Американски щати в тези трудни времена. Всяка подкрепа от ирландска страна, от която се нуждаете, ще получите. Благодаря. Благодаря на госпожа Уолш. Думата има комисар Холган. Благодаря, господин председател. Благодаря на изказалите се за интереса им към темата и мога да ви уверя, че ще продължим да разговаряме с Съединените щати, включително и по темата данък върху цифровите услуги. Ще посетя щатите и ще търся решение на този проблем. И искам да се възползвам от възможността да благодаря, господин председател, на вас и на вашия екип за любезното ви отношение към комисията. Да пожелая на целия ви е, екип е, здраве и оптимизъм. Благодаря ви, господин комисар. С това приключихме за 2019 година. Знаем какво е положението тук в четвъртък след обед. Посетителите не са запознати с това. Повечето ни колеги трябва да отпътуват. Мнозина вече са отпътували. Много би ми се искало нези, които се изказват в четвъртък след обед, да не се оплакват. Имайте предвид, че речите ви се записват и могат да бъдат изслушани и в последствие. И когато се цитира едно такова ваше изказване, не се знае дали сте го направили в четвъртък след обед или във вторник, хората ще си помислят, че всеки ден тук е така. Нека и аз пожелая на всички ви спокойни празници, спокойно посрещане на новата година и добро начало на новата година. Пожелавам ви успех, до толкова доколкото това не вреди на моето политическо семейство. И надявам се с нови сили да се видим тук отново едната година. Благодаря и на сътрудниците ни, които са тук до мен. Благодаря и на устните ни преводачи. Те са ни тук така необходими, както и въздуха, който дишаме. Без преводачите нямаше да се разбираме помежду си. Извинявам се, използвам възможността да се извиня за силния си акцент. Благодаря ви. Господин Джамбаски, казахте, че винаги съм много строг. Да, действително, това е така. Не би трябвало сега да ви дам думата с синя карта, но ще ви я дам. Заповядайте. Тук що му опровергахте, за което ви благодаря. А, поздравявам ви, винаги сте бил строг в следването на времето и така трябва да бъде. По отношение на бележката ви за това кога се правят заседанията, може би трябва да се помисли дали трябва да има в четвъртък заседание, за да не бъде такава залата празна това е въпрос на организация което трябва да направим като членове на парламента. сега позволете ми да се присъединя към вашите поздравления и благодарности и към вас и към комисаря и екипа му към вашите сътрудници и към преводачите и да пожелая весели рождественски празници и догодина с нови сили пак тук. благодаря. Благодаря ви, колега Джамбаски. Протоколът от днешното заседание ще бъде наличен в началото на следващата пленарна сесия. Тогава той ще бъде прият. Обръщам ви внимание на днешните резолюции. Те ще бъдат предоставени на адресатите си. Прекъсваме сесията. Закривам заседанието. Лек път до дома.